Ladies... Добро утро, колеги, дами и господа. Добре дошли на пленарното заседание за е, демократичната легитимност на програмата за економическо приспособяване. Добре дошъл на господин Норман Ламер, е, председател на Бундестага, Председателят на Общия комитет и Комисията за европейски въпроси господин Хани, е, Ханиган, председател на Комисията за европейски въпроси на Ирлан, Ирландския парламент. Също така, тук са нашите колеги от Мата Карас и Лям Хуангок, които са съдокладчици по доклада по собствена инициатива за тройката. Имате формуляри на вашите банки. Ако имате желание да се изкажете, моля, попълнете ги и ги подайте на разпоредителите. Правилата са същите, така както процедирахме вчера след обед. Тоест, ще дадем думата на четирима депутати от националните парламенти – след това на един евродепутат и така отново. Нека да започнем сега веднага и да дам думата на заместник председателя и съдокладчика по доклада на, по собствена инициатива за оценка на ролята на тройката от Мар Карас. Заповядайте. Ани Подимата. Уважаема госпожа Подимата, уважаеми дами и господа, Добро утро! Много съм благодарен, че мога да говоря за работата на парламента, а именно за оценката на дейността на тройката. Може би по този начин може да се преодолеят някои недоразумения защото имам чувството, особено през последните дни, дали тройката може да, дали ние може да оценяваме тройката. Да, а, ние трябва даже да оценяваме всяко решение на, на европейска институция. Дори и да не се, това решение да не се случва по смисъла на общностното законодателство. Ние като парламент трябва да правим оценки и да правим изводи за бъдещата работа. За съжаление, в някои медии се разпространява усещането, че изпълняването на парламентарния контрол на Европейския парламент се критикува и се възприема като критика на работата на отделни лица и отделни институции. А това е, е, е тук трябва да се прави разлика. Ние правим оценка и демократична, демократичен контрол. Господин Барозо каза вчера, важно е да говорим откъде идваме, откъде сме тръгнали. Нека ви припомня следните неща. Европейският съюз не е подготвен за една такава криза, нито политически, нито институционално. Няма такъв економически модел, който да предвижда една такава криза и нейното преодоляване. Европейският съюз Европейският съюз беше подготвен за подготовката на еврото, но това беше една половинчата подготовка. Валутния съюз не се доразви в един политически и економически съюз. За Европейския съюз и някои държави членки се оказа, че е, пакта за развитие и растеж не беше спазен изцяло и социалното сближаване не стана реалност. Вчера президент, председателят на комисията Барозо подчерта този факт. Той каза, че по време на катастрофата, по време на бурята трябва да поправяме нашия кораб, но аз подчертавам, ние все още не сме извървели пътя, който трябва да извървим. Кризата не е преминала. И полуките от кризата не са извадени. Бившият председател на Европейската централна банка Крише присъства на, на четири изслушвания в Европейския парламент и той каза, че това е най-голямата криза от Втората световна война насам. Без европейската солидарност и без всъщност тройката, без оценката на тройката, ние вероятно щяхме да сме изправени пред една още по-дълбока криза, отколкото кризата през 30-те години. Много държави членки не получиха пари на финансовите пазари. Доста държави членки бяха заплашени от излизане от еврозоната много държави не можеха сами да се справят с проблемите и да отделят средства за системите си на образование, на здравеопазване, пенсионните системи, не можеха да инвестират в своите економики. Европейският съюз трябваше да оцени кризата, но за тези дейности Европейския съюз нямаше достатъчно средства единственият инструмент, който беше на лице, беше Международният валутен фонд. В Международния валутен фонд европейските страни нямат мнозинство. В него мнозинство имат развиващите се страни, а Европейският маркт и Международния валутен фонд в него членуват всички държави. Международният валутен валутен фонд сам по себе си не можеше да отговаря за Европейския съюз, защото това означаваше глобални правила да бъдат е, съставени и прилагани. От наша гледна точка това, за това би било по-правилно да имаме и да предложим един европейзиран модел. Но нямаше такъв модел нямаше по силата на общностното законодателство. Затова е, преминахме към работния модел Тройка. Различни институции, различни възможности за вземане на решение, различна демократична легитимация, но във всички случаи това беше инструмент за между, институционалното управление. Альтернатива на тройката в момента – няма, както каза комисар Рейдинг. Рейдинг. Ние доста неща научихме по време на пътуванията, по време на изслушванията. Ние много разбрахме, как да из... много разбрахме за това как а, функционира тройката. И трябва да кажа, е, дейността на тройката отбеляза успех. Еврозоната се стабилизира, нито една държава не напусна. Еврозоната, Ирландия и Испания напуснаха програмите за оздравяване. Всички цифри се подобряват. Е, Банковият съюз е предстои да бъде създаден. Има механизъм за оздравяване. Има програми, които действат. Тройката успя да създаде повече възможности, повече време за програмите, повече средства за възвръщаемостта от тези програми. Въпреки това, и аз съвсем е, съзнателно подчертавам, с което и завършвам, въпреки това, трябва да кажа, че като парламентарист и като депутати от Европейския парламент има недостиг на прозрачност. Има недостатък от демократична легитимност на европейско равнище. Недостатък Недостатъци се забелязват и на национално равнище. Има недостиг на демократичен контрол. От една страна се приветства, че Европейският парламент оценява тази тема и прави препоръки за бъдещето. Въпросът е до каква степен е необходима, е, са необходими структурни реформи и финансова консолидация. В тази рамка се движи нашия доклад. В тази рамка правим предложение за бъдещето. Ние не искаме, не изискваме тройката да приключи своята работа, тя трябва да довърши програмите си, но важното е да се оцени дейността на тройката. Това е нашата отговорност, защото ние искаме да направим препоръки за бъдещето. Надявам се, че изясних настоящата ситуация. Ние сме ориентирани към бъдещето и не търсим вината в миналото. Благодаря ви. Thank you very much, uh, Vice Благодаря, господин заместник председател на парламента Карас. Нека да ви напомня, че настоящето заседание се председателства от заместник председателя на гръцкият парламент и председател на Комисията по европейски въпроси господин Саракис и от мен. Сега давам думата на другия съдокладчик по доклада по собствена инициатива, колегата Лиам Хуан Гоч. 10 минути имате, заповядайте. Thank you very much. Ани... Благодаря. Ани, скъпи колеги, този доклад е много е, чувствителен като тематика. Чувствителен, защото е, в, по-настоящем е, в Европа хората си задават много въпроси за легитимността на тройката. Първо. И второ, хората днес изпитват съмнения относно ефикасността на препоръчваните политики. До този момент всички е, бяхме възхитени от е, всичко, което се препоръчваше, но е, и се смяташе, че няма альтернатива. Но когато пътуваме в страните, които работят по програмите за помощ, те не са възхитени. Yesterday, Mr. Barroso. И е, не се очудвам, е, когато чух днес, че господин е, Барозо е, призова е, за спазване на същите економически политики, в страни, които се сблъскват с много различни, е, с много различна картина. В четирте страни положението е съвсем различно. В е, Дъблин, е, миналата седмица бяхме там, там пазара на труда е много гъвкав, няма нужда от помощ в такъв смисъл от тройката. В Ирландия проблема е кризата в банковия сектор, която към днешна дата може да бъде решена с Европейския механизъм за стабилност ретроактивно. А, примерно, що се отнася до Португалия, там проблема не е с банковата криза, за разлика от Ирландия. В Португалия Проблема всъщност е отражение или въздействие от проблема в Гърция. А ако разгледаме самата криза, ако бе е, въведена програмата за помощ по-рано с различни мерки, може би нямаше да се получат е, тези допълнителни въздействия върху португалската економика и е, върху економиката на Кипър. Така че във всяка страна се обсъждат много тази тематика. А и самата тройка обсъжда тази тема. И когато е, ние разговаряме с тях, установяваме, че позицията на комисията не съвпадаше непременно с тази на Международния валутен фонд, особено по някои от фискалните въпроси. А, комисията смяташе, че мултиплайера е много слаб и консолидацията трябва да е по-силна. А Международния валутен фонд имаше различни позиции. Те твърдяха, че фискалните мултипликатори трябва да са високи. И в такъв случай, вероятно сме подценили въздействието в посока рецесия на консолидирането на бюджета. Докато МВФ искаше да прави вътрешни реформи и структурни реформи. Вътрешна оценка и структурни реформи. И всички тези е, дебати е, в е, всяка отделна страна, между отделните хора, между правителствата, между правителството и МВФ, в тройката, ако задава се въпроса къде, къде се поставиха тези въпроси на открит дебат? Никъде. В никоя структура, която има открита отговорност. И е, какви са последиците? Последиците са, че тройката приложи, вероятно прекалено стриктно, всички ограничителни условия от макроекономическа гледна точка. Във всички тези четири страни се проведоха структурни реформи на трудовия пазар. Също така се проведоха мерки за консолидиране на бюджета. Навсякъде се ограничиха публичните разходи, а и частните такива. И в доклада установяваме, че по, в макроекономическо отношение целите не бяха постигнати. Естествено, в краткосрочен план тройката успя да избегне е, банкрут, е, изпадане в несъстоятелност на страните. Но, ако оценим е, цифрите за потенциален, за потенциален растеж, за връзката между дълга и БВП, съотношението между дълга и БВП в момента е по-високо, отколкото преди да започнат програмите за помощ. И, т.е. причините за проблемите са все още тук. Кризата не е приключила. Как да изберем добри решения за бъдеще. Единствената структура, която може да вземе такова решение е демокрацията. Вие знаете това, защото всички ние сме парламентаристи. И знаете как се вземат добри решения за бъдеще. В последната част на нашия доклад говорим именно за демокрацията. И колегата ми и аз говорим за бъдещето на демокрацията в Европа, защото ние всъщност не прилагаме демокрация. А, говорим и за евроскептицизма и излизаме с много конкретни предложения. Затова се надяваме, че този доклад ще не само символичен. Ние настояваме за законодателни мерки, може би дори и за промяна на договорите, когато му дойде времето. Конкретно, според нас е, Европейския механизъм за стабилност в момента е първата стъпка за създаване на европейски монетен фонд е, е, или валутен фонд, който ще замести МВФ. И този Европейски е, валутен фонд трябва да бъде управляван в рамките на общностния да има демократична отчетност и отговорност. Проблема е, че в момента ние работим с междуправителствени структури. И това е сериозен проблем. Сега говорим за европейския семестър или полугодие, но ние какво ще се случи? Ние в момента работим с националните парламенти, но ако госпожа Меркел говори за макроусловия, а макроусловия без демокрация биха поставили огромни проблеми. Може ли да се налагат е, в момента условия за макроекономически показатели без да има демокрация? Това ще е огромен проблем и не може да става и без европейския семестър, без да има инструменти за сближаване и способност. Ако европейския и националните парламенти не се произнесат за структурните реформи, кои, за които се вземат решения по междуправителствения метод, в нашите страни ще се появят същите проблеми, с които се сблъсква сега тройката, а именно да прилага рецептите, с които се опита да реши кризата. Затова докладът за тройката е повече от символичен – той обръща внимание на бъдещето на економически и валутен съюз. И ако искаме да вървим в тази посока, имаме нужда от демокрация. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Ламберт, председател на Бундестага. Благодаря, госпожи и господин председател, драги колеги. Докато съществува Европейския съюз, тя ще, той ще обсъжда с все повече държави, не само за разширяване и задълбочаване на сътрудничеството ни, но и за неговата а, демократична легитимност. Тоест, говорим не само за ефективност на нашите действия в Европа, говорим не само за прозрачност, говорим не само за това дали как се приемат нашите действия. Говорим също за това дали всичко, което правим е демократически, легитимно от гледна точка на демокрацията. Не бива е, е, да се заблуждаваме. Извън Европа такъв дебат няма или почти не съществува. Но все пак трябва да подредим малко нещата. Къде, какви въпроси разглеждаме. И малко пресилено ще кажа, малко ме дразни факта с колко самоверено, ние непрекъснато говорим за липса, дефицит на демокрация в Европа. Макар, че в международен мащаб няма според мен международна организация, която да взема решения с, в условията на такава демократична легитимност, както Европейския съюз. Така че проблемът ни не е демократичната легитимност. Друга да е. Именно за това току-що чутия проекто доклад трябва малко да бъде подреден, да се разберем за какво говорим. Говорим за програми за подпомагане на редица държави членки. Но тук не говорим за задължение съгласно действащите европейски договори. Говорим за мерки, които се осъществяват, въпреки че няма договорно задължение за това и е, трябва да потърсим извънредно решение, макар че за да можем да помогнем на тези страни. Да, механизмът е сложен и редов, ние трябва редовно да го проверяваме заедно. Постигаме ли целите? задавали, да си задаваме въпроса има ли ефективност, има ли прозрачност, Преприема ли се това в държавите членки и каква е демократичната легитимност? Преди ефективността да кажа нещо за приемането. Програмите за помощ и в Гърция, и в Португалия, и в е, Испания не се посрещат с бурен обществен възторг. За трябва да кажа, че и в Германия това не поражда особена радост. Така че истинска радост няма никъде. Едни, едните се чувстват под, подложени на неприятен натиск, а другите пък смятат, че от тях се изисква повече отколкото трябва и също са недоволни. И едните и другите се оплакват пред своите, своите политически представители. И този дебат е уместен. Но да се смята, че този дебат, бидейки неприятен, говори за липса на демокрация, не съм съгласна, защото всички са се споразумели, че има нужда от тези действия, защото договорно задължение няма. Има съгласие. Искаме да решим въпроса, защото е от наш общ интерес да няма по-голяма криза. Колега такава спомена 20-те, 30-те години, няма да навлизам в това, но ние ням, макар че нямаме е, договорни ангажименти, а специална договореност, която ние сме постигнали. И тази договореност води до програми за подпомагане на съответните страни и тези програми се изпълняват единствено ако съответните страни се съгласят с поразумението и в гръцкия парламент, португалския, в испанския, ирландския парламент. Въпросът е обсъден и прият в Германия, мога да говоря само за Германия, ние имаме кодифицирано е, положение по силата на което правителството не може да решава въпроси без съгласието на парламента. И ако има изменение на споразумението, отново парламента трябва да се произнесе, за да станат те легитимни. Така че не демократична легитимност не липсва. Това, за което говорим, дали програмите дават резултатите, които сме очаквали, но това е друг въпрос. Дали с тези програми в краткосрочен и средносрочен план ще постигнем желаните резултати, тук можем да се съмняваме, но това не е въпрос на демократична легитимност и парламентите могат да бъркат и правителствата, и Европейския парламент. За това едно парламент, едно парламентарно наблюдение върху такива процеси са необходими. И до сегашния опит сочи, че непрекъснато трябва да оценяваме постигнатото. Да, може да се мисли за това дали по досегашния опит е, тази, този особен конструкт, който сме изградили в момента, трябва да се превърне в траен, като част от европейските договори аз принципно не отхвърлям подобна възможност, но бих искал да зная дали извън страните, които към момента вече прилагат еврото, останалите страни извън еврозоната, за които има такива, които все още е, не са приели еврото, а други пък въобще не са заявили намерение в това отношение. Дали всички тези страни са готови да превърнат това в част от европе, европейското общностно право. Въпросът не е получил окончателен отговор. И докато това е така, ще се нуждаем от такива помощни конструкции и нека не се държим, е, сякаш това е произвол, прилаган от едните към другите, а просто такова е положението в Европа, включително различни интерес към интеграция от отделни държави членки по отношение на отделни политически сфери и тяхното обобществяване. И още нещо. Това беше по... Аз също смятам, че е въпроса за демократичната легитимност, но нека не объркваме това с економическата ефективност и общественото приемане на програмите. И аз много се съмнявам, че дебатът, който трябва да водим, се отнася до удачността на програмите, но нека не си улесняваме задачата, прехвърляйки нещата за демократичната легитимност. Този въпрос ще получи отговор след като изясним въпроса за економическата ефективност от програмите. И това ме отвежда към въпроса относно сега прилагащите, прилаганите програми за очакваните ефекти и неочакваните странични ефекти, които в крайна сметка под под чертата могат да имат компенсиращо действие. Всичко това попада в рамките, но не ги изпълва. В рамките на европейския семестър се проверяват не само бюджетните планове на държавите членки, но и изпълнението на конкретните препоръки по страни на комисията за развитие в държавите членки което подпомага развитието на общия пазар и общата полза от него. Подобни препоръки за економическата политика в държавите членки, изготвени от комисията, аз бих говорил и от, в националните парламенти и в Европейския парламент. И трябва да бъдем по-активни. Аз мисля, че комисията предлага нещо удачно. Аз не го критикувам и разбира се на базата на годишните економически отчети трябва да се прогнозира как, е, какво очакваме за следващите месеци, какви данъчни приходи и постъпления очакваме, какво можем да си позволим като разходи, е, какъв е средносрочния и краткосрочния ефект от финансирането в нашата национална економика. Това трябва да се обсъжда и на европейско ниво. И не бива да критикуваме този факт, а да го приветстваме изрично но този начин на годишно прогнозиране и е, програмите на комисията предполагат, да не забравяме, че не говорим за природонаучни калкулации, а за политически проекти в най-истинския смисъл на думата защото това, което предлага комисията или компетентния еврокомисар е неговата, неговата представа за развитието и във всеки случай неговите предложения. Това е демократично, легитимно демократична гледна точка, но парламента трябва да си каже думата. Така че препоръките на комисията слава Богу, минаха през Европейския парламент преди да стигне до националните парламенти. Така че аз виждам прекрасни възможности за бъдещо сътрудничество между националните и европейските парламент и се надявам в бъдеще да разграничим много по-ясно задачите и да ги изпълняваме подобаващо. Ευχαριστούμε τον κύριο Λάμερ, πρόεδρο της Γερμανικής Βουλής και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Ντόμινικ благодаря на господин Ламерт. А сега господин Ханекен от Ирландския парламент. Uh, Добро утро, дами и господа. От ирландска перспектива това е много навременна дискусия. Ние напуснахме е, миналия месец програмата за оздравяване. Ние успяхме да генерираме 4 милиарда евро чрез е, продажба на нашия дълг. Това беше голям успех. Ние успяхме отново да получим достъп до пазара. Нашия рейтинг беше повишен. Въпреки този успех, имаме социални последици, които се усещат от ирландския народ и ще се усещат още няколко години. Сигурен съм, че в Гърция, Испания и Португалия ситуацията е подобна. Искам да говоря защо Ирландия се присъедини към програмата. Имаше замразяване на данъците при, при предишното правителство, което доведе до надуване на имобилния балон, до намаляване на кредитите и до продажба на много недвижимости. Тогава обаче избухна кризата и банката разбра, че идва денят на страшния съд, ако не получи външна помощ. И Това се отнасяше не само до ирландските банки, но и до други банки, е, до други, за други економики. Затова започна програмата за спасяване на банките. Нека да кажа, че в Ирландия националната отговорност беше много ясно. Освен това беше ясно, че, ясно, че има европейско измерение и споделена отговорност. Тогава нямахме в Европейския съюз е, е, различните възможности. Нямахме възможност за спасяване на банките чрез вътрешни средства, е, чрез облигации на, на хората, които държаха акциите. Така че Ирландия се включи в програмата, банките бяха спасени и бе преодоляно, пре, пре, бе спряна възможността от разпространяване на, желяза, на, на заразата. 16 милиарда евро да е, бяха необходими за спасяване на банките, което означаваше 80% от БВП имаше голямо увеличаване на държавния дълг, но това не беше само единствения проблем. От предишното правителство имахме 14% бюджетен дефицит, така че този дефицит и дълга наложиха включването на програмата, в програмата на Ирландия. Тройката ни даде възможност за достъп до 85 милиарда евро за прилагане на програма, за достъп и възвръщане на, към устойчива економика. Това изискваше увеличаване на данъците, намаляване на публичните разходи, намаляване на публичните, на, на администрацията. Това наложи намаляване и с 3% на година дефицита. Тоест, това означаваше бюджет на економии, но това не означаваше само ограничение за хората, това означаваше увеличена бедност, увеличена иммиграция и лични задлъжнявания. Е, този инструмент беше много строг инструмент. Ставаше дума за постигане на стриктни е, финансови цели. Имаше гласуване на, в Ирландския парламент и националните депутати е, имаха много малко влияние върху първоначалния меморандум е, за разбирателство. Когато говорим за е, демократичната легитимност, искам да подчертая тези неща. При първа възможност населението изказа своето мнение в референдум по фискалния договор. Хората видяха, че има нужда от такива мерки, но в същото време трябваше да се вземат предвид и фактори като иммиграция, разходите за живот и безработицата. Затова беше хубаво, че имахме такива споразумения като пакта за заетост, пакта за е, гаранциите за младеща. По време на програмата достъпа до, на тройката до Ирландия беше ограничен. Тройката нямаше е, изявление пред публиката, пред пресъкта. И така, какъв беше баланса при взимането на, решението в рам... на решенията в рамките на тройката? Трябва да ви кажа, че по време на програмата Международния валутен фонд беше частта от тройката, който а, разбираше най-добре какви са последствията на економиите на място в страната. И така, е, в момента ние напуснахме програмата, нашият износ нараства, но трябва да подчертая, че а, е, не е ясно доколко възстановяването е устойчиво. Ето защо е важно да знаем какъв, какви са действията на тройката и този доклад на парламента е много важен. Тройката трябва да се отчита, но на кого? Това е много чувствителна област, тъй като е, областта на бюджета и економиката е много чувствителна област. Европейският парламент има какво да каже. Дали програмата можеше да изглежда по друг начин? В момента има различни програми, които се изработват на европейско равнище, и има политически съображения, които се вземат предвид в съвета и в националните парламенти. Така че въпросът е отворен дали допълнителното действие и влияние на Европейския парламент може да промени и може да, може да промени програмите за добро за доброто на гражданите. С допълнителното въздействие на парламента се постигнаха, според мен, по-добри резултати и могат да се постигнат по-добри резултати. Страни като Ирландия и Гърция имат съотношение на дълг БВП около 100% в момента. Никой не иска да се, Европа да се развива в, на две скорости, в два слоя е, господари и роби. Затова трябва да помислим за бъдещето. В момента ние знаем за кои страни говорим, но кризата може да засегне в бъдеще и други страни, така че европейската солидарност е истинска и много важна ценност. Солидарност беше именно отговора, който получихме от Европейския съюз. Но ние очакваме още повече, очакваме подкрепа за ирландските денекоплаци. Затова ние продължаваме да търсим подкрепа за ретроспективната рекапитулация на банките. Става дума за бъдещето на Европейския съюз. Нашата економика се задвижва. Въпросът е сега да започнем да гледаме индивидуалните нужди на страните – Европейския съюз се развива. Трябва да задълбочим своите ангажименти и своето сътрудничество за следващите години. Какво трябва да направим? Трябва да преосмислим а, нуждите на държавите членки и тези нужди да бъдат обслужени от Европейския съюз трябва да използваме всички средства на наше разположение. Тройката ни помогна, даде ни пространство за дишане, възможност за приспособление към ситуацията и възможност за възстановяване, економическо възстановяване. Но но нека не мислим, че когато е, една страна е била в програмата и напуска програмата, тази страна е истинска, истински оздравяла и може да се развива устойчиво. Трябва да мислим за картината като цяло, за устойчивото развитие на цяла Европа. Благодаря. Благодаря ви господин Ханеган, председател на Комисията по европейски въпроси в Ирландския парламент. Сега давам думата на евродепутатите. Господин Церкас. Четири минути имате. Gracias, señor presidente, queridos colegas. Благодаря, госпожо председател. Колеги, аз изказвам собственото си мнение, но говоря и от името на Комисията по заетост и социални въпроси. Когато говорим за докладите на Европейския парламент, не трябва да забравяме, че Комисията по заетост се самопокани да работи по тези теми, защото ние искахме да отразим и социалното въздействие на тези мерки върху гражданите. И е, ни е ясно, че може и да не сме добре посрещнати гости, защото не сме готови да приемем всички тези, които се опитват да ни предложат, а именно, че са съвсем ясни програмите, изчистени, ясно е какви са въздействията и така нататък. Ние проведохме консултации с Международната организация на труда, с Съвета на Европа и други международни организации. Разполагаме с сериозна документация – която показва, че социалното положение е катастрофално. Европейския съюз не е клуб на банкери, не е клуб на технократи. Това е едно демократично начинание, което се стреми да се постигне социална пазарна економика. И член 9 от основополаващите договори гласи, че всички действия следва да бъдат насочени към високо ниво на заетост и социална защита. А, ние сме приели също и фундамент... хартата на фундаменталните права, но според всички наши разпоредби можем да кажем, че социалното положение в страните е катастрофално тройно се увеличи безработицата. Някои страни са загубили до 25% от брутния си вътрен продукт. Е, младите хора напускат Испания, Ирландия, Гърция. Едно цяло загубено младо поколение се оформя. Е, едно цяло десетилетие е загубено за изграждане на бъдещето. Милиони е, европейци са загубили работата си 17% от работещите в Португалия, които можеха да сключват колективни договори, вече не могат. Знам, че не ви харесват подобни данни, но в края на краищата това е факт. И ако се запитаме, защо в момента европейците отхвърлят политиката на тройката, не е толкова трудно да намерим отговора. Задайте въпроса, примерно, на испанците. Хиляди фирми са закрили дейността си, защото нямат достъп до кредити, защото те плащат много по-високи лихвени проценти, отколкото партньорите им в Германия или други страни. Тоест, Очертава се и политическа и социална катастрофа и комисията трябва да обърне внимание на тези неща. Знам, че имам само 4 минути, но ако мога да коментирам, ние трябва да бъдем честни и да говорим за всички последици от кризата, включително социалните последици и да огледаме живота на обикновените хора, не само да виждаме какво се случва с банката защото е, хората са засегнати от кризата на реалната економика. И е, за бъдеще ние трябва да е, наваксаме загубеното. Трябва да се работи и в областта на образованието и здравеопазването и трябва да сме наясно, че ако няма работа за хората, няма да можем да спасим економиката, няма да можем да спасим обществото. Европейският проект просто ще бъде изгубен. Благодаря, господин Серкас. Моля, не забравяйте, че господин Серкас бе докладчик за е, последиците за заедостта и социалните последици от дейността на тройката. 13 е, са исканията за изказвания. Ще мога да дам думата на двама евродепутати. Колега Ланген, ако искате да се изкажете, попълнете формуляра. Сега започваме с дискусиите. Искам да ви напомня, че ще дам думата на 4 или 5 депутати от националните парламенти и един евродепутат. По две минути има всеки. Сега давам думата на колегата Кеви Кукума от Кипър. Уважаеми, уважаема госпожо председател, Позволете да се спра на процедурата на вземане на решение и демократична легитимност на тройката. Искам да кажа, че тук има какво да се желая. Не, бе гарантирана, не бяха гарантирани консултации с националните парламенти и синдикатите. Очевидно имаме за какво да работим. Това не са абстрактни понятия, когато се вземат мерки засягащи цялото население, то трябва да се чуе и гласът на народа освен това, медиите не винаги разпространяват най-достоверната информация. И ще се върна към вече казаното от един от докладчиците. Не говорим за липса на демократична легитимност. След Втората световна война са прилагани наистина военни средства както и по време на войната, а след това развитието е продължено, продължило с економически средства. А тук тройката действа чрез програми за подпомагане и спасяване на страните. И факти е са економическия и паричен съюз и е наистина уместно съответна, съответната комисия да разгледа и работата на тройката и взетите решения с широко отражение в държавите членки. Сега се говори, че МВФ трябва да бъде заместен от Европейски валутен фонд, но не за това става дума. Трябва да премахнем тази политика трябва да балансираме сериозните последици, не само да променим начина на изготвяне и формиране на тази политика за да не се вземат вече варварски решения, които да бъдат е, легитимирани като демократични, а трябва да ги променим. Председателката, благодаря. Давам думата на господин Кеш от е, Обединеното кралство. Благодаря много, госпожо председателство. Ние, разбира се, също е, понасяме резултатите от действията на тройката и техния диктат, е, както и съответните решения, свързани с банките, тяхното спасяване, дали те действат, дали се решават проблемите по демократичен начин. Е, в някои страни, е, е, тук не, не, не включвам е, Ирландия, поне бяха разтърсени от сериозни протести срещу безработицата, което разклати целият Европейски съюз, когато господин Карас и господин Барозо се спряха на социалните последици. Това ме кара да кажа, че въпроса за социалните аспекти а, се отнася до демокрацията и до гласоподавателите. Ако решенията не са достатъчно демократично, демократични не се приемат достатъчно, това поставя въпроса, нещата под въпрос. И ко, ако Европейския съюз не даде на националните парламенти, националните гласоподаватели, е, по-голям голям поле за изява, права по отношение на Европейския парламент, който все повече започва да се изживява като единствения Европейски парламент. Ако това не стана, нещата ще продължат да се влушават и също така ще има много противоречиви последици, които ще намерят своето отражение в европейските избори. Благодаря. Благодаря, господин Каш. Давам думата на госпожа Даниел Оруа, Френското национално събрание. Благодаря, госпожо председател. Ще се върна към казаното от колегата за ролята на тройката, което споделя а, с отражение върху социалните положения. Колегата от а, Ирландия много ясно обясни какво отражение върху бедността би имало а, излизането на Ирландия. Но искам да обърна внимание а, на бюджет, върху бюджетните а, е, последствия. Не бива да бъдем догматици, както постъпи тройката. Оливия Бланшар, например, от Френско национално събрание ясно показа, че бюджетните показатели са подценени от а, Международния валутен фонд и от 2010 година са внесени изменения в някои програми. А, тройката обаче продължи да действа без да очита допуснатите грешки. Така че нуждаем се от прозрачност и по критично отношение. Нуждаем се от задължителен баланс между развитието и социалния растеж. Освен това е необходимо еврогрупата да добие професионален характер и демократичната легитимност да бъде гарантирана на всички нива. И парламентът парламентът и парламентите да получават редовна информация от тройката, която да се отчита както пред Европейския парламент, така и пред националните парламенти. <laughs> Защото, както казва Молиер, целта на лекаря е не да умори, а да излекува болния. Е, е- Благодаря, госпожа Ория. Сега давам думата на колегата Едуардо Кабрита от португалския парламент. Две минути. Благодаря. Португалия е имал най-дългата диктатура от много държави членки през 20 век. Затова демокрацията и растежа в Европа за нас са много важни. В Португалия не е имало европейски партии, които е, са се изказвали против европейската интеграция. Имало е, е левица, десница, но не е имало европейски скептици. През 2007 година Португалия имаше дефицит от 3% и задлъжнялост от 62%. Моделът на тройката се състои в следното. Португалия трябваше при сложни политически обстоятелства да изработи програма, която да бъде подчинена на демократичната легитимност на Европа. Европа изхожда от следната постановка, е, че преди кризата ние сме вземали е, грешните решения. Европа сякаш не се отчита пред гражданите и разглежда европейската политика от перспективата на пазарите. А това заплашва евентуалния растеж. От след решението на Европейската Централна банка имаме положително развитие в Португалия, но програмите произведоха много силни социални последици. Европейските избори е, ще са голямо предизвикателство за нас. Европа трябва да докаже, че моделът на демокрацията, солидарността, легитимността и растежа ще продължи да се развива ще продължи да е актуален. В противен случай екстремизмът ще се разшири в Европа. Much. Um, I'll pass the floor to colleague uh, Uh... Благодаря. А сега госпожа Тусас от Европейския парламент. След това панелистите ще могат да отговорят на въпросите. Благодаря. Между парламентарната асамблея и дискусията за европейския семестър са много важни инициативи. Те описват обаче, те не описват истинските проблеми на населението. Нуждите на работонаемателите не се вземат предвид, те срещу тях просто се воюва. Е, чухме европейските институции вчера, председателят на комисията, председателят на, ком... на парламента, председателят на съвета се изказаха. Днеска също чухме някои оратори. Виждаме, че политиката се насочва срещу населението. Стратегията Европа 2020 трябва да укрепи конкурентоспособността, т.е. силата на монополите трябва да се намали. Но се търси една псевдодемократична легитимация която е в противовес с интересите на населението, на гражданите. Европейския съюз се описва в прекрасни тонове, но това не отговаря на действителността. Политиката е насочена срещу определени държави членки, дали, те, е, дали става дума за надзор или меморандум, няма значение. Искам да направя препратка към положението на населението в Гърция. И да направя препратка към ситуацията в Германия, която е економическият двигател. Имаме 3 милиона безработни хора в Гърция. Заплатите. Средната заплата е 600 евро в Гърция. Работниците трябва да се обединят и да се борят срещу тази политика насочена срещу работниците и населението. Благодаря. Господин Ламбер има думата. Ich möchte noch einmal uns wechselseitig още веднъж искам да ни окоръжа взаимно да говорим за това, което си заслужава спора, а не за неща, което, които сигурно са интересни, но в края на краищата не водят до никакви промени. А спорът е необходим по въпроса дали тези програми постигат наистина целта си, дали с техните те резултати и странични ефекти водят до удовлетворяване на нашите очаквания. Затова не смятам, че програмите, които се предлагат в момента, са единствените възможни. Може да се мисли и за други програми. Говорим за програмите, по които има постигнато споразумение. И целта на подобни изказвания е наистина да, да поговорим за резултата от програмите дали от, към, от фискална и бюджетна гледна точка са довели до желания резултат или пораждат странични въздействия, които според нас са неприемливи, макар че да речем крайния ефект е положителен. За слова си заслужава да поспорим, а да се води този спор, несъмнено е наша задача на европейския и на националните парламенти кой би могъл да ни попречи. Само, че нека да не се държим така, сякаш някакви черни, мрачни сили ни пречат да изпълняваме парламентарната си задача. Председателката, благодаря. Господин Ламър, дава думата на господин Каниган. Благодаря. Само във връзка с коментарите как да има повече отчетност на тройката. По естеството на мерките, които торойката изисква да се приемат от отделни страни, това ще бъде трудно. И много парламентаристи искат тези мерки да влязат в законодателство, по-скоро не искат, за да хвърлят а, вината на гърба на тройката. Т.е. не е наше проблема, те искат тези неща от нас. Затова трябва да има и дебат а, между а, тройката и парламентаристите по време на изготвянето на програмата. Тройката на трябва да направи така, че да има диалог. Ако искаме те да са отговорни, ще е много трудно, защото националните парламентаристи ще се опитат да и се заиграват и с публиката от друга страна. Благодаря, господин Ханиган. Сега давам думата на съдокладчиците. Започвам с Лиам Горч. Да, скъпи колеги, какво щеше да бъде различното, ако беше приложен общностния подход в изискването да има отчетност тройката? Една и отговор на коментара на колегата Ханиган. В случая с Ирландия проблема беше с Централната банка. Знаем, това тук се коментира. Но в тройката нямаше диалог между МВФ и другите от, относно а, предложените решения. Дали да се извърши спасяване с а, вътрешни средства на банката или с средства идващи от данакоплатците. Ако имаше диалог, може би ще да се реши банките да използват своите средства за спасяването си. Това е много важен въпрос и за бъдеще, ЕЦБ в края на кращата ръководи монетната, монетарната политика на Съюза и ако няма диалог, как ще се обсъдят такива важни проблеми? Гръцкия въпрос също можеше да се обсъжда. Защо ефекта Драги, е, както го наричаме сега, не бе приложен по-рано? Именно защото нямаше диалог. Благодаря, Отмар. Благодаря. Това е много чувствителна тема. Всички ние разбираме, че трябва да се изслушваме взаимно, защото има различни подходи, има различни компетенции, правомощия, има различни причини и различни въздействия. Много от мерките будят ярост, будят отчаяние, загриженост и спор. Въпросът е обаче, има ли альтернатива и как би изглеждала тази альтернатива? Когато една страна не може да получи достъп до финансовите пазари, и не може да инвестира в своите системи на здравеопазване, образование, пенсионни системи, няма средства за заетост и растеж и инвестиции, тогава ясно е, че има нужда от механизъм, за да може тази дейност да продължи и има нужда от време за реструктуриране, реструктуриране и промени. Това бе споменато от президент Ламберт. Има различни видове решения, временни решения, краткосрочни, дългосрочни решения. Въпросът, който трябва да си зададем е, е как би изглеждало едно дългосрочно решение. Искаме ли го едно дългосрочно решение, може ли да бъде осъществено, но по смисъла на общностното законодателство или пък трябва да бъде плотна междуправителствено сътрудничество. Как трябва да се взимат решенията? За това трябва да говорим, за това трябва да провеждаме този политически дебат. Това се опитваме да правим в Комисията по социални въпроси, по економически и парични въпроси. Не става дума да се обвиняваме взаимно за грешки. Въпросът е да сме продуктивни, да обсъдим основните въпроси, за да може да дадем за в бъдеще правилните отговори, да няма неразбирателство – да няма натиск. Защото когато говорим за е, демократичната легитимност на европейско и национално равнище, то трябва да помислим и за техния происход, за тяхната подготовка, за това как парламентите са включени в процеса на демократичната легитимност. Става дума за бъдещето на Европейския съюз и на какви поуки за населението и за бъдещето на съюза трябва да стъпим. Благодаря, господин Караш. Господин Харесън има думата. Uh, Госпожо председател, мога ли да напомня на колегата Бил Кеш, че в Киев е, има бунтове по улицата. Това видяхме с нощи. Украина иска да влезе в, Укра... Е, в Европейския съюз, а не да излезе. Латвия влезе в еврозоната, Харватия влезе в Съюза. И е, след като се прави изследване за как да се ангажират националните парламенти в една съвместна дейност с Европейския парламент, как бихме могли да отговорим на тези въпроси? И това е въпроси към колегата Хариган. Как да задълбочим възможността за отговорност за това, което се случва в Европейския съюз? В края на кращата доста скъпо ни струва усилията да поддържаме връзки и понеже говорим за тройката, считате ли, че тройката си има своите вътрешни методи за взаимодействие между отделните партньори? Аз оставам с впечатление, че те са доста разединени. И се обръщам към нашите колеги съдокладчици от е, Карас и Лием Гоч. Не считате ли, че трябва да се създаде една втора камера от е, парламентаристи от национални парламенти за съдействие с е, Европарламента? Не мислите ли, че това ще е твърде сложно, защото от една страна Европейския парламент си има своето е, естествено място на надзорник на Европейската комисия. И после, след предстоящите избори, ще има ли една отделна комисия за еврозоната – и какво ще се случи с всички тези, които сме извън еврозоната? Как ще останем обединени в този единен пазар? Благодаря. Давам думата на господин Бруно Морозман от Австрийския парламент, Комисия по култура. Благодаря, господин председател. Казаното от господин Ламарт по относно е, демократичната легитимност пораждат моето несъгласие, защото тройката е формирование, което не е демократично легитимирано. Това поражда според мен два въпроса. Първо, е, стратегия, стратегията за излизане от кризата, която тази тройка се опита да наложи в страните, за които да се преборят с кризата и съветно натиска за налагане на тази неолиберална стратегия за борба с кризите в държавите членки. Да, националните парламенти гласуваха, но е важно също, че имаше много протести срещу тази стратегия и тези мерки защото натискът бе за съкръщаване на социалните програма, много едностранно също а, и по отношение на колективното трудово договаряне, което бе много сериозно критикувано от Международната организация на труда. Нека не забравяме това. И освен това, в тези страни не са разработени стратегии за растеж и заето. Заетост. Безработицата расте, в тези страни, които се отразяват много сериозно на социалната интеграция и това ще бъде наистина със сериозни последствия. Основните програми бяха за спасяване на, програ... на банките за сметка на социалните програми. Господин Карас, ако ще сравняваме с 30-те години, нека да кажем, е, че е, има и верни решения, не по отношение на стабили, финансовата стабилизация, не новия път на Рузвелт и е, нарастващия дисбаланс в разпределение на благата. Благодаря, господин Росман. Госпожа Барбара Леци и Италианския сенат, Комисия по бюджетни въпроси. Благодаря. Искам да обърна внимание, че намирам за малко смущаващо, е, че говорим за европейските решения и тяхната демократична легитимност. Говорим за решения, които се вземат от тройката. Но както чухме току-що от преждеговорившия колега, много важно е да информираме гражданите, особено хората засегнати от бедността защото те всъщност понасят последствията от спасяването на банките. Банките натрупаха капитал, но не изпълняват своите задачи в цяла Италия. Страдаме от кредитен дефицит. Европейската комисия дори не следи начина на действие на нашето правителство, защото само преди няколко дни италианското правителство излезе с предложение на, за закон за стабилността където се изхожда от неверни показатели, растеж да речем 1%, без това да се подкрепя от нито един економически изследователски институт. Очакват се държавни приходи за сметка на гражданите в помощ на банките. А и това не се след, тези развития не се следят в рамките на пакета от два законодателни документа. Изглежда комисията си затваря очите, а италианското правителство не се дори опитва да се освободи от натрупаните задължения. Вместо това, гражданите гражданите се товарят все повече в резултата на действията на последните 20 години италианско управление и тройката. Председателят благодаря Френския сенат и неговата представителка. Благодаря, господин, госпожо председател. Отсъствието на растеж и масовата безработика налага политическото и политическото и макроекономическо ръководство на Европейския съюз на изпитания, но също и еврозоната. През последните 10 години еврото опияняваше всички. То действаше служеше като анестезия на пазара, на правителството, на комисията и на парламента. И тъй като кризата, когато е избухна кризата на държавния дълг, осъзнахме, че става дума за системна криза и не бяха приети съответни спешни процедури, а наложи се да действа тройката. Осъзнахме същото, че еврозоната създава специални механизми за солид, економическа и финансова солидарност между държавите от еврозоната. Това се отнася до националните държави. Нуждаем се от ефективно управление на еврозоната, на економическо и финансово управление, което да се наложи постепенно, да се ръководи съответно и е, европейските средства, европейската хазна. Така че това, което чуваме в медиите, да се въведе постоянен надзор от комитет, съставен от представители на националните парламенти на еврозоната и европейски депутати. Това е възможност да, демо, да легитимираме това на този надзор върху еврозоната. И тази, този форум би могъл да отговори на член 13 за договора за стабилността координация и управление. Мисля, че ние трябва да излезем с а, резолюция. Това е моето желание, което искам да споделя с вас, госпожо председател, и с вас, драги, драги колеги. Председателят, благодаря господин Ланген от економическата комисия. Благодаря, господин председател. Взех думата след ко колегата Саргас е, е, говори за развитието в е, Испания. Първо, доклада не се занимава с Испания. Второ, колеги, Изборите чукат на вратата. Да бъдем самокритични. Много добре си спомням 8-те е, години на господин Сапатеро и втората половина на 2012 година, когато по време на Испанското председателство е, господин Сапатеро говореше за възобновяеми е, енергия, електроавтомобили и равнопоставено третиране на на представите на различни полове. Насред кризата и в Германия голямата коалиция успя своевременно да осъзнае настъпващите събития през 2009 година и да ги омекоти. Липсата на, сам, на самокритика в Европейския парламент наистина, парламент наистина може да ни побърка. Да, банковата криза е факт, но във всички страни, в които е имало проблеми, до е, финансовата криза е имало социалистическо управление в Португалия, в Испания, в Гърция, в Кипър и в Ирландия, да, в Кипър, точно така, знам за какво ми говорите, в Кипър беше, имаше комунистически президент. Това е битка за правилни идеи. Не бива да абсолютизираме отделни модели. И ако тройката получава е, задача от еврозоната, то това е свързано с мандат. Аз критикувам поведението на Европейската комисия, която не се погрижи своевременно за спазване на Акито, е, да, да се контролира използването на средства от структурните фондове. Критикувам комисията, че в случая Гърция, който е едно изключение, не не назначи нарочен комисар за Гърция че комисията не бе съгласна да изпрати няколко хиляди свои служители в Гърция за изграждане на съответния капацитет. Все пак там работят 1200 компетентни гръцки представители на администрацията. Ето за това трябва да говорим, а не за легитимността. Благодаря, господин Ланген, казва председателката. Давам думата на колега от германския парламент. Госпожо председател, и, ще започна с цитат на един цитат от един бивш председател на Бундестага. Посочвате ли се един пръст някого, трите останали пръста сочат към вас? Така че ще ми се да проведем един малко по-различен дебат. Факт е, че държавите изпадат в криза по различни причини, затова и дълбочината на кризата е различна може да се да търсим едностранчиви политически обяснения, но това не обяснява положението в Ирландия. Колега Ланген, понеже вие направихте това изказване преди 10-15 години в Ирландия, в Европа сочеха Ирландия като отличника на европейската економика. Е, говореше се за бъдещето на услугите с акцент финансови услуги. Какво стана? Е, Мехура се спука и се наложи да спасяваме банките. Така че въпроса за пряката капитализация на банките, е от е, ирландския колега, също трябва да е, се приеме от населението. Ние в Германия имаме същите проблеми. Така че нека да направим е, дискусията по-диференцирана. И мой опит от Германия че има много предразсъдъци за структурната реформа и в Германия преди 10-15 години се смятахме, че ние сме болника на Европа, защото държим на индустриалното производство. Но структурната реформа, проведена от нас през 2000-те, годините след 2000, е, след 2000 година, бе всъщност резултат от структурна реформа, която трябваше да се прояви държави, така че да подхождаме диференцирано. Да, смятам, че тук там е тройката прекали и че бюджети се консолидират в условия на растеж, но това не освобождава националните правителства и парламенти от задачата и отговорността да осъществяват собствени програми. Не се нуждаем от поляризация, от нов дебат процеса на европейското единство ще пострада във всички държави от липсата на демократична легитимност. Благодаря. Благодаря, господин Ха. Сега господин Сора от Испания. Sí, eh, gracias. Gracias. Eh, yo también. Благодаря. Аз пледирам за една по-продуктивна дискусия. Нека не забравяме, че спасихме еврото в последната мину, минута чрез стабилизиране на растежа, чрез пакта. Повечето аналитици смятат, че в Европейския съюз предстои економическа стагнация – това буди загриженост. Проблем са и многото семейства, многото домакинства, които търпят лишение. Трябва да из... си извадим полки от миналото. Полки трябва да се извадят в Европейския парламент и в националните парламенти. В Испания нещата не са стабилни. Дават се малко кредити, Безработицата нараства, заетостта и предприятията не се развиват както очаквахме. Това означава, че дефицитът не се стабилизира и дълга. Няколко цифри. През последните две години дългът, публичният дълг се увеличава с 22,9% в сравнение с БВП и имаме и ще постигнем задлъжнялост от 100% през следващите месеци. Трябва да се извадим полките от миналото. Искаме да провеждаме активна валутна политика, но в същото време искаме бюджетна политика, която не отговаря на тази цел. Искаме политика на економия, но тя трябва да е разумна. Структурните реформи не бяха прилагани в е, всички страни правилно. Не бе взет предвид е, при структурните реформи целия економически цикъл. Трябва да има разделяне, разделяне на, банковата, на банковите рискове от съдлъжнилостта на дадената страна. За това апелирам за сътрудничество между севера и юга, между централните, централноевропейските страни и периферните. Господин Фениш от Малта. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че е важно да се говори за демократичната легитимност на тройката. Смятам, че трябва да говорим и за отговорността. Смятам, че не е честно, че се опитваме да обвиняваме за проблемите в Европа, за безработицата, да обвиняваме решенията на тройката. Всъщност, нещата, проблемите, съществуват поради легитимното избрани правителства депута, и депутатите. Е, правителствата в добрите времена даваха щедри заплати, щедри пенсии, което създаде голяма задлъжнялост, което в крайна сметка доведе до кризата, пред която с която Европа все още не може да се справи. И сега говорим за солидарност. Мисля, че не е честно да казваме на хората, да казваме на лекаря, ваш, на, на хирурга, ваша вина е, че пациентът го боли, когато го оперирате. И сега е тройката всъщност се опитва да оправи кораба, когато той потъва. Трябват ни експерти, трябват ни експертни мнения за това как да се справим с проблема. Мисля, че всяка страна, която се включи в, в програмата, всяка страна трябваше да включи националния си парламент, а не непременно да бъде директно подлежаща на тройката. Решенията от тройката трябваше да бъдат одобрени от парля... парламента. Мисля, че трябва да има баланс между разбирането за нашите отговорности и решенията, които се налагат от тройката. Благодаря, господин Росати. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря на преждеговорившия колега, защото той каза всъщност това, което аз също исках да подчертая. Не бива да смесваме техническите и политическите аспекти. Естествено, тройката не е демократична институция в традиционния смисъл. Това е технократичен чен орган. Той оценява от експертна гледна точка ситуацията и предлага решение но политическите органи, парламентите и правителствата трябва да вземат решения, вземайки предвид всички альтернативи и последствия. Не бива да очакваме парламентите да се занимават с техническите аспекти на програмите. По-скоро трябва да се вземат решения от парламентите дали да се продължи с, проблемите на фон, на, с програмите на фона на разходите и социалните последствия. Естествено, евр... експертите могат да направят грешки. Имаме много опит в МВФ и знаем, че МВФ е в различни страни в миналото е правило грешки. Но също така знаем, че фискалните мултипликатори в е, момент на рецесия са по-големи, отколкото е очакваното. И въпреки това, моето мнение, че предложението за общностния метод да бъде предложен и вследствие на този подход е, някои грешки щяха да бъдат избегнати, мисля, че това предложение не е реалистично. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Сега колегата Антолиш Санчес Преседо от Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да започна че, с думите, че съм убеден, че двамата са докладчици ще ни предложат един много добър доклад. А как да се получим от а, кризата? Единият начин е да засилим економическото управление и нашия ангажимент в него и на Европейския парламент и на националните парламенти. Трябва да сме наясно, че тройката е един от начините за справяне с кризата, но има и други. Примерно превенцията. при економическо управление и на национално и на европейско ниво е ясно, че ни липсваше координация, липсваше практически управление, економическо управление на европейско ниво, нямаше оценка на риска на национално ниво, някои страни бяха прекалено задлъжнели а дълговете бяха в ръцете на други страни, които им се довериха. И когато се развихри кризата, не може само да говорим, че е, вината, отговорността е само в едната страна, в края на кращата. И двете страни, които са ангажирани в този процес, имат своята отговорност. Затова трябва да се подобри управлението, оценката на риска а, що се отнася до управлението на кризата, тогава действахме по междуправителствения метод, защото ние разполагахме с други инструменти. А сега трябва да се запитаме, искаме ли да продължаваме по този начин. Смятам, че са ни необходими по-ефективни инструменти. Не можем да се бавим. Не можем и да се съпротивляваме срещу предоставането на определени пълномощия. Трябва да мислим и за европейското измерение, да подсилим ролята на Европейския парламент, а също така и на националните парламенти. Националните парламенти трябва да имат по-висока и по-силна роля, защото те трябва да упражняват надзор над съответните институции. А национална институция Европейския парламент трябва да упражнява надзор върху Европейската комисия. Що се отнася до програмите за оздравяване, те са инструмент за стабилност на цялата еврозона. И не можем да ги разглеждаме само като програми за оздравяване на страните с проблеми. Трябва да има и други мерки е, за страните от е, еврозоната. Европейската централна банка винаги е казвала, че валутната и политика ще гарантира тези програми. Международния валутен фонд също оказва многостранна помощ, но в бъдеще трябва да търсим и е, роли, примерно на Европейската комисия за запазване на международната финансова стабилност. Не можем да се откажем естествено от подкрепата на МВФ. И накрая, за преодоляване на кризата трябва да се получи възстановяване на економиката. Значи превенция, стабилност и възстановяване. Това са трите фактора, които трябва да работят съвместно, за да се излезе от кризата. Следващият оратор е представител от Комисията по бюджета. Yes, uh, I like to talk about the economic... Аз бих искал да говоря за економическата ефективност на програмата на тройката. Споделям мнението на много от изказалите се за липсата на демократична легитимност. Но ако оценяваме резултатите, тук вече се коментира, и е, те са много смесени. Финансовите резултати трябва да бъдат разграничавани от реалната економика. Фазата на рецесия се оказа много по-сериозна, отколкото очаквахме – и то не защото нямаше консолидиране на фискалните политики, защото в много страни, включително и в Гърция, се извърши много повече от планирането в този аспект. Проблема е, че се намали брутния вътрешен продукт, от което се появи съотношението БВП дълг. Оттам се затрудни възможността на страните да вземат кредити и въобще се получи този омагиосен кръг. Въпросът е, тройката можеше ли да се справи по-добре? И отговорът е да. Трябва да признаем, че имаш две основни грешки, които бяха направени, за да се получим за бъдеще. Първо, тройката погрешно прецени последиците от фискалната консолидация и ограничението на кредити. Сложи прекален голям акцент на износа и е, доходите от частния сектор. Тук се поставя въпроса за фискалните мултипликатори. Не е ли редно те да могат да се променят, а не да са фиксирани, както настоява комисията? Втора грешка. А, тройката разгледа страните всяка сама за себе си. И в такъв смисъл не отчете, че е, проблемите в една страна могат да се разпространят и в друга. И не отчете също така и въздействието върху цялата система. Та, Проблема не е, че лекарството има отрицателни въздействия. Проблема бе, че лекарството се прилагаше в, с погрешната доза и с погрешни методи. Трябва да обсъдиме това, защото в бъдеще ще продължим отново и отново да повтаряме тези основни грешки. Председателят. Сега давам думата на председателя на Френския парламент. Bien, euh, moi, à mon tour, je... Аз на свой ред бих искал, господин председател, да кажа, че не може непрекъснато да говорим само с отрицателни оценки. Трябва да се поздравим, че спасихме еврото, че помогнахме на страните, в които имаше затруднения. Така, макар че в края на кращата може да се съжалява, че някои от мерките на тройката се е наложило да бъдат проведени. Но в края на кращата ставаше дума за решения, прилагани в спешни случаи. И трябва именно това да отчитаме. А сега вече можем да мислим и за по-дългосрочните последици. Можем да разсъждаваме за ролята на националните парламенти и Европейския парламент за сътрудничеството. Но трябва да кажа, че в цялата тази ситуация отговорността е споделена между страните, които са направили грешките и Европейския съюз, който не е успял да ги предотврати. И в такъв смисъл трябва първо да се коригира именно това. Тоест факта, че не сработиха предупрежденията, сигнали, алармените сигнали. Също комисията следваше да има роля в предвиждане на трудностите, които щяха да се случат. А, не би следвало и да се колебаем по, е, за действия по силата на член 13. В, в момента всички казваме, че националните парламенти трябва да работят е, съвместно с Европейския парламент, но в края на кращата в Вилнюс не постигнахме кой знае какво по тази тема. И много съжалявам за това доклада за извеждане на общностно ниво на Европейския механизъм за стабилност, не смятам, че това е най-добрия начин. Смятам обаче, че трябва да се внимава много за отговорностите на парламента за извършване на контрол. Трябва да се контролират и е, средствата, които се отпускат на страните в затруднения. Разбира се, в момента се засилва еврофобията и антинастроенията в е, страните, които извършват е, програми за оздравяване, но и в страните, където отпускат средства. Така че трябва достатъчно ефикасно да работим и с двата типа държави. Трябва да намерим правилното равновесие – между подкрепата на растеж и използването на а, е, публичните средства, за да, не, за да може да се намали задлъжнялостта на частния сектор. Основният двигател за растеж е, е в края на краищата намаляването на задлъжнялостта на частния сектор. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Перванш Берес, председател на, Европейската, на Комисията по заетост в Европейския парламент. Благодаря. Искам да отговоря на господин Вернер Ланген. За съжаление той напусна. А, не, тук е добре. Вие е, критиктувахте господин Серкас, е, когато говоря за Испания, но мога да кажа, че той не говори само за Испания. А също така, преди кризата, Испания беше от един от най-добрите ученици в Европейския съюз, защото изпълняваше критериите от Мастрих. А, що се отнася до коментарите на Ирландия, в края на кращата много се радваме, че се коментира тук, че ние сме най-демократичната е, организация, но това не ни помага много. В края на кращата трябва да се търсят е, демократични гаранции, особено в еврогрупата. За действията на тройката мога да коментирам два аспекта, които според мен не споменахме е, има страни, които извършиха реформите в добри условия и именно защото там има добър социален диалог. А, тройката абсолютно пренебрегва принципите на социалния диалог. Например, на местата на тройката в Гърция нямаше да е толкова тежко приета. А, говориме за критерии, за учене чрез действие и така нататък. Второ, не можем да оценяваме ситуацията в отделна страна, ако не оценим и е, равновесието или е, дисбаланса от гледна точка на миграцията. Например, в е, Литва която се счита за страна, която е, е се е справила с трудностите си, там голяма част от младите просто са напуснали страната си и това ще е проблем в бъдеще. Благодаря, колега Верес. Сега давам думата на господин Карели от Италианския парламент. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес трябва да насочим вниманието към същностната тема демократичната легитимност на програмите, за които говорим, и то не само за нея, да говорим не само за това, но и за незаконните договори, защото е, фискалният договор предвижда укрепване на балансовите показатели, а и там се действа много по-строго, отколкото в Европейския договор. И се налага да зададем въпроса и пред европейските граждани, кой взема тези решения и кой как може да се постига съгласуваност когато става дума за подкопаване на европейския договор. Дали това е дългата ръка на тройката, това не застрашава ли европейската демокрация, не създаваме ли опасен прецедент. Вече се каза, че Негативните последици от фискалния пакт в редица страни е факт. Недостиг на кредити за предприятия, безработица и на практика всеобща рецесия. Ако това са резултатите от фискалния пакт, който на всичкото отгоре нелегитимен, защото протокол 12 към договор за функциониране на Европейския съюз, четем нещо съвършенно различно от член 3 от договора за фискалния пакт така че аз задавам въпроса, е ли той а, е, демократично а, е, легитимен? Да говорим ли а, е, за регресните искове, искания включени в него? А сега господ, госпожа Хрисоелос или за Европе, от името на Европейския парламент. Много е важно а, Европейския съюз да подложи на преценка всички програми с оглед на тяхната ефективност, като при, привлече гражданите и ам, гражданското общество, не само политиците трябва да участват. В крайна сметка това, което е от определящо значение за резултатите. Нека помислим извън рамките на кризата 5-6 години след началото и нека да помислим за социалните последици какво е отражението също така върху екологията. Може би на срещата на върха по въпросите на кризата бяха взети погрешни решения и ние трябва да се опитаме да коригираме тези грешки. Опитахме се да намалим задлъжнялостта, тя нараства безработицата е огромна, особено сред младежите, огромен и мен дефицит в е, отделни държави членки имат много е, хора без социална и здравна осигуровка. Целите не са постигнати, ерго политиката не е успешна. Методът на тройката не отговаря на общностния метод. Може да се говори за добри резултати, защото първите 6 месеца, първата година бяха трудни, имахме проблеми в социалната сфера, с общностната архитектура на тази рамка, но вече няма извинения не бива да легитимираме е, такова поведение извън общностния подход. Е, като цяло резултатите не са добри защото оценката не е осъществена правилно. Сега е, казваме, че тройката трябва да се получи и да със, трябва да създадем съответна институция, която да смекчава кризите, която да разработи политики в съответствие с Европейската стратегия Европа 2020, да се мисли за иновативна дейност, която да се включи в социалния пакт. Не можем да продължаваме по този начин и за в бъдеще. Благодаря сега госпожа Монтагуа от парламента на Португалия. След... Благодаря, господин председател. Няколко думи в рамките на днешния дебат и по-конкретно за Португалия. Каза се, че Португалия има структурни проблеми е, от преди кризата 60%, ние загубихме 60% от братния вътрешен продукт, но ние имахме доста по-ниска задлъжнялост, отколкото Германия и новия дълг не надхвърля 3%. Имаме и нисъки нива на структурна безработица, но финансовата криза преобърна всичко с главата надолу. Сега безработицата е 12%, а държавния дълг също. Всичко това е резултат от финансови спекулации. Реакцията на Европейския съюз бе в изгра... изграждане на тройна структура от три органа, никой от които органи не е избран демократично. Политиката на економии също не бе благословена от парламента. Европейската централна банка изкупи е, ценни книги, е, книжа на държавите членки и това поражда сериозен проблем в тези програми. Липсата на демократична легитимност в Португалия дори констатираме, че има нарушение на конституцията на съответните страни. Програмата на МВФ и Тройката за Португалия се базира на фиктивни економически показатели налага се тримесечно преработване на економическите прогнози, но нищо от тези прогнози не се осъществи. Просто програмите са погрешни. Трето, резултатите. Нито една от мерките за борба с дефицита не сработи. В момента нашия дефицит отговаря на нивата от 2010-2012 2011 година при едно нарастване на влушените показатели през последните години вътрешните вътрешната фрагментираност се засили, социалното разслоение нараства, връщаме се към високи нива, най-високите след времето на колониалните войни. В самата Португалия нещата се влушават през последните 2-3 години. Има над половин милион безработни при едно население от общо 5 милиона души. Положението е изключително трудно и е странно, че тук се говори за успех на програмите на тройката. За обедняващите това не е успех. Така че трябва ясно да покажем, че трябва да направим нещо е, за гражданите. Госпожа Фредер, Европейски парламент. Благодаря. Тази дискусия е много полезна. Ще започна с следното. Важно е да разберем и да се споразумеем по факта, че общата валута изисква нещо повече от просперитет и растеж. Има разлики между економиките и тези разлики трябва да бъдат осветлени в края на кризата. Кризата започна, защото нямаше механизъм за нейното решение. Трябва да изградим един такъв механизъм, който да се основава на общата валута. валута. Това е основното послание, което искам да отправя към вас. Е, трябва ни един добре функциониращ банков съюз, но също така трябва да помислим и какъв вид бюджет трябва да формулираме, така че да имаме възможност да преодоляваме бъдещи кризи. Трябва да оценим дали Европейската Централна банка има достатъчно компетенции за, спаване, за, за справяне на кризата, за контролиране на инфлацията, за справяне на без... с безработицата. Трябва да погледнем много внимателно резултатите, които произвежда стабилизирането на дълга. Дали има други механизми за това? И на следващо място не бива да създаваме общи гаранции, ако са възможни други мерки. Да не трябва да налагаме на хората тежести, които са неприемливи с демократичните ценности в Европа. Като, например, нанасяне на щети на образователната система, на здравеопазването и създаване на масова бедност по принцип, техническите проблеми, това е, с, това е, това е нещото, върху което трябва да се съсредоточим. 25% се казва, че е възможен растежа. Но още нещо. Приватизацията. Приватизацията трябва да се поощри но не и приватизацията на основните сектори, като а, почтите, здравеопазването и комуниалните услуги. Там трябва стратегически инвестиции. Извинявайте, че превиших времето си. Благодаря, господин Киркович от Харватия. Господин председател, благодаря ви. Благодаря за организирането на тази конференция. Ще говоря на хрватски. Тази дискусия показва, че за да имаме макроекономическа стабилност, трябва всички ние да поемем своята отговорност. Мерките трябва да са ефективни и трябва по-добре да ги прилагаме. Ето защо е много важно да имаме добра комуникация с националните парламенти. Економическите мерки за приспособяване не могат да са успешни, ако не се вземат предвид нуждите на реалната економика. Говорихме за макроекономическите предизвикателства, за фискалната консолидация, за демократичната легитимация, но не говорихме за ефективността на мерките и не говорихме, не дадохме въпрос, е, отговор на въпроса за това какви, как трябва да изглеждат плановете ни за бъдеще за бъдещето. Трябва да се занимаем с реалната економика. Е, дали сме забравили публично-частните партньорства и връзката им с реалната економика? Мисля, че сме ги забравили, защото реалната економика е именно това, което може да ни извади от кризата и да осигури растеж на БВП. Прекалено много се концентрираме върху банковия съюз, върху спасителните мерки за банките, а докато реалната економика е недоосветлена и не се справя с предизвикателствата. Въпросът е, имаме ли достатъчно мерки, за да осигурим бъдещото развитие на реалната економика? Сътрудничеството между Европейската централна банка и националните банки са, е много важно. Следващият оратор Благодаря. През 2014 година каза, се казва, че мерките не са задействали мерките, които бяха предприяти преди Икономиите изискваха големи жертви от населението, от нашите граждани. Е, хората трябваше да се трудят при лоши условия, техните права бяха подкопани. И това е ситуацията в 21 век. Ситуация на бедност. Нетолерантността и екстремизмът се разширяват и разпространяват в нашия континент. Мисля, че мерките на економии водят тежки последствия след себе си за гражданите. Изтичане на мозъци, това е огромен феномен. Хората не виждат решение на проблемите си в своите страни, затова търсят щастието си в други страни. Така печелят големите економики. Но за да се справим с безработиците, трябва да прилагаме не само определени мерки, но също така трябва да помислим за растежа. Хората трябва да работят при условията, които им се предлагат, но това няма да доведе до растеж. Какво да направим? Трябва да намалим бюрокрацията. Също така, виждаме, че е назряло времето да дадем нов тласък на економиката. Как? Чрез програми, правителствени програми, насочени към частния сектор. Това може да е едно от решенията. Благодаря. Колеги, мисля, че това беше много продуктивна дискусия, много интересна. Има разлики в позициите, в подходите и това е нормално, тъй като литературата е много богата, не само економическата литература, но и литературата е свързана с междуправителствения и общностния метод, и литературата свързана с методологията. Въпросът обаче си остава как да дефинираме демократичната легитимност. Мисля, че има общо споразумение по две неща. Най-напред, решението на Европейския съюз за е, Европейския парламент за изготвяне на този оценъчен доклад беше много важно, много ценно и провокира публична дискусия за процедурите, ролята и действията на тройката, така както те се възприемат от европейските граждани. Осветлява се процедурите, които се взимат при затворени врата. Такива процедури подко... под... подкопават ангажиментите на определени оратори. Освен това, дебата за парламентаризма в рамките на европейския семестър това е много важно заключение. То трябва да бъде защитено на европейско и национално равнище. Искам да благодаря на всички оратори. Най-напред благодаря на моя съпредседател и заместник-председател на Европейския парламент, на Гръцкия парламент господин Териакис. На, благодаря на Норберт Ламерт, председател на Бундестага. Домин, благодаря на господин Ханиган, председател на, Европе, на Комисията по европейски въпроси в Ирландския парламент. И благодаря на двамата съдлокладчици от Маркараш и Лием Хонг Нонч. Благодаря ви за вашите изказвания. Продължаваме със следващия панел. Той ще се занимава с въпроса за растежа и заетостта в Европа и тяхното поощряване. Давам думата. Искам да помоля господин Даматополос от гръцкия парламент да е, дойде на подиума и да се председателства следващия панел. Thank you very much.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 So we pass to uh, a next plenary session. Нека да започнем сега с следващата дискусия насърчаване на растежа и заедостта в Европа. За мен е голямо удоволствие да кажа добре дошъл на бивш, бивш колега и приятел господин Едуард Сиклуна, който сега е председател на борда на управителите на Европейската инвестиционна банка. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги от Европейския парламент и от националните парламенти. Както чухте, е, бавно нараства доверието в Европа. Доверие, че Европа е оставила зад гърба си е, кризата на държавния дълг. Но е, трябва да не забравяме, че Европа далеч не е осъществила пълно възстановяване. Ние все още ще се сблъскваме с някои доста основни предизвикателства. Едно от тях е, е продължаващия срив в инвестиционната дейност, на която сме свидетели. Е, глобалната финансова криза причини и срив в инвестициите. Последните цифри показват, че общите инвестиции са около 20% по-малко от върха през 2008. И това е именно, това се дължи главно поради намалялите частни инвестиции. В повечето страни в криза в Европа инвестициите са паднали с повече от 40% и все още няма е, така данни, че ще се случи нещо различно. Тази криза в е, инвестициите е, ограничава растежа в Европа от е, гледна точка на БВП и заетост. Също така а, е, намалява продукцията. Заради неосъществени инвестиции между 2008 и 2012 континента ще загуби 540 милиарда евро е, в доходи до 2020. Тази цифра расте и ще продължи да расте, докато не се засилят инвестициите. Също така в южните европейски страни е, продължава високата безработица и застрашава да стане структурна. По този начин е, ще се намалят е, потенциално производителните възможности на страната, като се има предвид и тежката демографска картина. Европейската инвестиционна банка работи за по-доброто разбиране на кризата в инвестициите и за съответния по-точен отговор. Е, моите колеги е от Комисията по економически въпроси настояваха е, Европейската инвестиционна банка да реагира на този проблем. И в центъра на инвестиционните криза в Европа в момента са някои структурни дисбаланси. Както знаете, преди кризата някои страни твърде много неустойчиво разшириха задлъжнялостта си от вътрешни и външни източници, като това доведе до повишена консумация и прекалено големи инвестиции в сектори, като имотния, например. И е, сега вече е, страдаме от тези прекомерни инвестиции. Трябва да се върнем към по-устойчив растеж, за да може да се възстановят секторите, които произвеждат – и е много добре, че Европейския съюз има инструмент като Европейската инвестиционна банка, която може да създава интервенционни мерки не общи, а конкретно пригодени за отделния случай. Така ние премахваме бариерите към преразпределението на средствата, не само за страните в криза, но и в цяла Европа. Защо е важно да има целенасочени намеса? Първо, едно нещо, от което си извадихме пулка, е, че частният сектор като цяло няма проблеми с финанса. Не финансовите корпорации в Европейския съюз не, нямат прекроменна задължнялост. Всъщност те имат по-големи спестявания и са станали нетни кредитори, особено на правителствата. Но като има предвид на сигурността на световната економика и изгледите за еврозоната, техните управители изчакват, отлагат плановете за инвестиции, докато премине несигурността. И на този фон е ясно, че трябва да има ангажименти за интегритета на еврозоната и Подобни намеси могат да направят много за намаляване на несигурността, за облегчаване на финансовите трудности там, където те съществуват и за окоръжаване на инвестициите. Но подобни промени изискват време, а в момента трябва да направим целенасочени публични интервенции там, където е, има проблеми с е, финансирането. И именно в тази област е, Европейската инвестиционна банка играе ключова роля по време на кризата. Един от е, секторите, който бе е, засегнат от кризата и проблемите с финансирането е, са малките и средни предприятия. Особено в тези страни, които са най-силно засегнати от кризата. В Европа е, финансовите пазари заради кризата останаха много разпокъсани и за това и се ограничиха възможностите за финансиране трансгранично. За това и страните започнаха да разчитат прекалено много на вътрешните спасявания. От тук нататък е, се получиха проблеми за малките и средни предприятия, защото те зависят от отпускането на средства от банките. Съответно, за да се преодолее този проблем с финансирането, е, Европейската инвестиционна банка формулира този проблем като основен е, приоритет, защото средните и малки предприятия са основни в създаването на работни места и иновации. Ние е, отпускаме средства с финансови посредници с цел е, да се пренесат е, предимствата на ЕИБ като институция с рейтинг тройно А към малките и средни предприятия. От началото на кризата се увеличи отпускането на кредити на малки и средни предприятия от 12 милиарда до 18 милиарда, т.е. повече от 50%. А също така Европейския инвестиционен фонд подписа гаранции за още 2 милиарда. Е, електронния инвестиционен, Европейския инвестиционен фонд проведе пилот Джереми в Молта с отлични резултати. Той е ориентиран към гаранции за пазарни инструменти в Малта подкрепихме около 500 малки и средни предприятия с гаранции и с по-добри лихвени проценти, което за Малта е много съществено, до толкова, че малтийското правителство поиска да се доразработи, да се отпъснат допълнителни средства в програмата Джереми за още 100 МСП. Но търсенето на кредити се очаква да се засили по-бързо, отколкото е, реинтегрирането на финансовия пазар. И за това ще е още по-трудно евентуално да се получават кредити от малки и средни предприятия в близкото бъдеще. Осигуряването на достатъчно финансиране е само една част от е, стратегията на ЕИБ за малки и средни предприятия Банките се опитват да постигнат приемлив риск при отпускането на кредити и нашите знания им позволяват да подкрепим развитието на инструменти, които ще направят финансовите пазари по-достъпни. Става дума примерно за проектни бонове секретаризация. Има инициативи, които могат да подобрят е, положението на малките и средни предприятия на пазара. Но съществува една тъжна истина за момента, именно, че безработицата ще си остане една от огромните социални проблеми, особено в страните членки, които минават през рецесия. Въпреки, че има економическа дейност, която се засилва, все пак ще има проблеми в някои страни инвестициите в инфраструктура са паднали много. Ние се опитваме да помогнем за отстраняване на проблемите в този смисъл. Но има необходимост и от обучение, от активни програми на трудовия пазар. Ние работим в този смисъл защото е, подобно развитие на уменията ще е, даде възможност е, да се ангажират млади хора. Ние започнахме програмата Умения и работа, инвестиране за младеща. 6 милиона евро се отпускат в такъв смисъл. Развитието на стратегическа инфраструктура е ключов приоритет, включително действия за климата и транспортни мрежи. Е, много е важно да се търсят инвестиции именно за възстановяване и за дългосрочен проспоритет на Европа. Ние разширихме инвестициите в инфраструктура с повече от 7,5 милиарда евро между 2012 и 2013. Тук обаче е, може да се търсят и альтернативни източници на финансиране, проектни е, облигации, съвета на нашата банка за по-добри структури на частно-публични партньорства могат да осигурят устойчиви инвестиции в инфраструктура. Също ефектни, ефективни продукти като гаранции е, и е, заеми с условия могат да бъдат подкрепени от е, инструмента на Европейската инвестиционна банка, наречен структурен финансов инструмент. Така ще се разпредели и риска. Ние също така ще работим за е, засилване на частните инвестиции, като предлагаме привлекателни е, лихвени процента на страните членки, които в момента имат затруднения. Тук е, ще търсиме е, намаляване на разликите в инвестиции, особено с иновации и инфраструктура. Като всяка друга криза и тази е, наложи с сериозни структурни промени в много индустрии. Това е свързано и с социални трудности, но носи и шанса за е, качествени скокове в, в, е, по отношение производителността чрез иновации. А достъпа до финансиране е основно ограничение, е, когато искаме да постигаме инове, иновации. Затова ЕИБ засилва отпускането на средства в областта на економиката на знания с 17, 70% от 9,3 милиарда до 15,6 милиарда миналата година. Ние финансираме успешни европейски фирми и индустрии, за да създаваме економически растеж. И за да заключа, ние вършим своята роля. След увеличаването на нашия капитал допринесохме значително за реакцията на Европейския съюз на кризата. Увеличихме отпускането на кредити с повече от 40% през 2013 година. Предоставяме нови продукти и инициативи. Имаме амбициозни цели и за тази и за следващата година и съм сигурен, че с реформи на национално европейско ниво и добре насочени инвестиционни стратегии ще изградим една още по-силна Европа и ще излезем от кризата. Благодаря. Yes. Thank you very much, um, Now, uh, we will, uh, open... Благодаря, Едвард. А сега вие имате думата за изказвания. И нека ви напомня, може да отправите въпроси към нашите панелисти. Напомням ви, трябва да попълните бележката, която имате, заявката, която имате пред себе си и да я дадете на секретарията. Uh, um, uh, of the А сега думата има колегата, т.е. от гръцкия парламент. Той ще продължи дискусията и ще модерира. Благодаря, госпожо Подимата. Продължаваме с господин Плаблос от Европейския парламент. Благодаря. Аз съм съгласен с това, което каза нашия добър приятел господин Шиклуна. Мисля, че кризата на задлъжнялостта вече сме я преодолели и виждам сигнали за оптимизъм. Трябва да се концентрираме сега върху растежа и заетостта. Още повече в контекста на европейските избори. Гражданите очакват конкретни резултати от нас. Има две неща, върху които трябва да се спра. Програмите за реформи, те трябва да продължат. Страните, които са обхванати от тези реформи, трябва да усилят ангажимента си. Но остава задачата за финансирането на малките и средни предприятия при сравними условия в държавите членки. Не е приемливо малките и средни предприятия да зависят по финансиране от местопребиваването си, местонахождението си. Защото ако малките и средни предприятия загубят значението си за нашата економика, то заетостта и растежа няма да се случат. През ноември в Испания кредитите за малки и средни предприятия намаляха с 11%. Банковият съюз трябва да се погрижи за стабилизиране и отваряне на националните парични пазари. Но в краткосрочен план трябва да се съсредоточим върху малките и средни предприятия. И тук ролята на Европейската инвестиционна банка е много важна. Тя трябва да стане по-амбициозна в своите усилия. А от, на друго а от друга страна, Европейската централна банка, тя също трябва да стане по-активна в тази област. Европейската централна банка трябва да подпомогне економическите оператори, за да може валутната политика да произведе очакваните резултати. Трябва да знаем това, уважаеми колеги че ако малките и средни предприятия не получат кредити, то няма да има економи... економическо възстановяване. Всички заинтересовани страни трябва да действат бързо и ефективно. Благодаря. А сега благодаря, господин председател. От началото на годината еврозоната Европа излиза след две годишна криза и рецесия, в която ние въведохме механизма за финансова солидарност и Съюза успя да намери добра, добър макроекономически баланс между дефицита и, и растежа. Има сериозни показатели по отношение на бюджета. Всички сме в рецесия. Ако няколко държави поемат политика на строги ограничения, има сериозно, сериозен натиск от гражданите и е, дефицита не е овладян достатъчно. Така че, е, тъй като се извършва бюджетна консолидация в редица държави, този депресивен ефект трябва да бъде възприет и подкрепен от Европейския съюз. Предвид стратегията Европа 2020 и а, пакта за растеж и ам, заетостото обръщат внимание на това. А, трябва да внимаваме много по отношение на дефлацията, защото това се отразява на текущия баланс и а, тегне върху страните, в, а, които отбелязват сер, сериозен дефицит, както говорихме вчера. И трето, след създаване на след Втората световна война Монтан Униона е едно чудесно решение. Имаме сериал в момента на условия на климатични промени, сериозни дефицити и се нуждаем от устойчив растеж в Европа. Вчера стана дума за това, че се нуждаем от нова структурна политика, но все пак всякакви мерки се благоприятстват от един климат на растеж. Така че всички ние трябва да работим за по-добри макроекономически показатели, за растеж и заетост. Благодаря. Рогацки, а потим Полоники Вули. Благодаря, дам думата на господин Рогацки от Пане Преводничонце, пане и панове, размавяме ваше dzisiaj. Уважаеми дами и господа, от тази сутрин говорим са проблемите, които предизвиква кризата. Но не бива да забравяме, и положителните страни на кризата. Например, не бива да забравяме развиващите се страни Бразилия и Индия, които бележат напредък. Може би трябва да помислим защо се получава така, че въпреки нашите програми, въпреки нашите средства, резултатите от нашите дейности водят до все повече бедност, социално изключване и безработица. Въпросът ми е, как се измерва ефективното разходване на средствата, които са ни на разположение. От една страна даваме много пари за инвестиции, от друга страна не се създават работни места само, а само и главно в администрацията. Страните, засегнати от кризата, все още не са отбелязали решаващ пробив. Трябва да помислим как да се справим с растежа и с инвестициите. Трябва да помислим как да действаме ефективно. Говорим за проблемите, но трябва да говорим и за по-разумното изразходване на средствата, а не не бива да създаваме повече регламенти, още повече бюрокрация. Как да излезем от кризата? Това е важното. Как да се погрежим и да си осигурим растеж? Решението е по-малка, по-малко бюрокрация, по-малко регламенти. Следващия. Благодаря. Следващият оратор е от Унгария. Köszönöm elnök úr a szót, csatlakoznék a lengyel képviselőtár. Благодаря. Подкрепям полския колега. Унгария има своите собствени специфики. Нашият опит е, че страните от Вишеградското обединение имат специфично специфична динамика. Тези страни преминаха през много силни, много ясни структурни промени. Ние даваме много повече подкрепа на малките и средни предприятия, на микропредприятията. И искам да подчертая, че успяхме да си помогнем едни на други. Истината е, че в кризата ние сме поставени под натиск от трети страни, като Русия, Китай, Индия. Трябва да си помагаме. Подкрепям и малтийския колега който каза, че трябва да следим как се развиват отделните страни. И в същото време трябва да запазим европейския модел. Трябва евро... националните парламенти да подкрепят решения, които са в интерес на малките и средни предприятия и да подкрепят разумни решения, които са в интерес на общото развитие на економиката. Унгарското правителство даде много средства за подкрепа на малките и средни предприятия. През следващия отчетен период на Европейския съюз ние ще се концентрираме още повече върху тези предприятия. Унгария намали инфлацията в момента тя е най-ниска за последните 15 години. Подобрихме безработицата. В момента безработицата в Унгария е 9,3%. Не мога да кажа, че това е блестящ резултат, но все пак е напредък. Имаме бизнес проекти е, и трябва да кажа, че динамиката е много оживена в Унгария. Благодаря. А сега господин Продромос от Кипърския парламент. Що, кирия Проведре? Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, тъй като е необходимо да се провеждат и прилагат изключителни програми, които правиха известни слабости още в своята разработка. Нуждаем се от общо европейска стратегия и трябва да се запитаме как да финансираме реалната економика. Кипър не прави изключение. Е, друг, на други нива в Еврогрупата и тройката се взе решение Кипър да не получи помощ за, в подкрепа на отслабналата банка система. Да накоплаците, ние не искаме да накоплаците да плащат за грешката на банкерите. Да, решението е правилно, но какво се получи на практика? За първи път бяха възприети идеи за прилагане на определени мерки, а именно конфискация на спестяванията. Не можете да си представите какви, не можем да си представим последствия, социалните последствия от подобни действия. Нито тройката, нито ЕЦБ. Е, размерите на последствието далеч надхвърлят банковата система е, последствията са наистина много сериозни. И банковата система бе подложена на редица ограничения, бяха покрити дълговете на банките и то от спестителите. Това доведе до невиждана криза на доверието. Тя засегна цялата економика и то навече поради липса на ликвидни средства. средства. Нашата страна е малка. Нуждаем се от 10 милиарда за програмата на преструктуриране. А това означава, че нямаме на практика до достъп до финансовите пазари. Сега програмата се осъществява. До сега правихме необходимото, но в момента реалната економика е в сериозна рецесия. Безработицата расте. Това означава, че до сега реалната економика не е получила нищо в резултат на санирането на банковата система. Това е в разрез с същинската цел на програмата. Председателят, благодаря е, господин е, Хинидис от е, гръцкия парламент. След избухването на кризата редица страни от еврозоната трябваше да констатира, че единната валутна политика в крайна сметка не е толкова единна, колкото би ни се искало и се оказа, че има такава политика на различни нива от Европейската централна банка. Не прави нищо за подобряване на економическото получение в страните в криза. Например, лихвите 8 до 10% докато в конкурентоспособните страни лихвите върху да, да, предоставените средства се движат между 4 и 6%. Рекапитализирахме банковата система, но бизнеса няма достъп до националните финансови пазари и се налага да заема пари от ЕЦБ. Над 70 милиарда е броят на взетите кредите, но голяма част от тях са с много кратък срок и падеж, така че който няма достъп до финансовите пазари е ограничен. Сега се обсъжда въпроса за растеж без кредити, т.е. как можем да очакваме подобрение в без кредити. Сега господин Шиклуна ще отговори на въпросите. Това е първия кръг от... повечето това, което намирам е, много хубаво в тази дискусия, че вече хвърляме, хвърляме поглед към бъдещето. До сега говорехме за вредата, особено социалната вреда от някои програми, недостъг на инвестиции, безработица, спад в БВП и така нататък. А сега мислим как да оправим нещата. Няма да стане. Нека не объркваме нещата. Много много сериозни сътрудничества са засегнати, но а, специално в нефинансовите институции липсват пари. А другия въпрос а, банките, които не успяват да се справят благодарение на фонда, фондовете, предоставени от ЕЦБ. Това е въпрос, който те първа добива актуалност. И след това много милиони малки и средни предприятия в цял цяла Европа са готови да инвестират, защото вярват в микропазара, могат да преценят рисковете, но откъде да започнат с, с, финансирането? Тук ЕЦБ може да бъде полезна, но нека да мислим преди всичко за инвестициите в производство. На времето имаше период, когато инвестиция беше почти мръсна дума, отпадна навсякъде от пакета, законодателния пакет, пакет от 6 документа. Някои колеги смятаха, че не могат да се увеличат разходите при положение, че намаляваш разходите, но има разходи и разходи. Инвестициите също са разход. Така че сега говорим за следното. Защо програмата продължава, защо има ограничение в прави, държавните разходи, а пък има редица случаи, когато правителства, банки, европейски банки, като е, е ЕИБ, трябва да, по, да дадат рамо, защото става дума за инвестиции. В противен случай ще си останем на все същите нива на безработица за следващите години. Благодаря. Добре, нека да продължим сега с списъка на изказващите се госпожа Барбара Лечи от Италианския парламент. Ние разбира се се радваме, че има инвестиции от и Б. Европа като цяло трябва да се действа в един по-широк мащаб по отношение на контрола върху дейността на банките. Искам да ви споделя своя опит от Италия. Там също има огромен проблем, проблем с кредитите на малки и средни предприятия. А, те са основната на италианската економика. Сега всички са поставени на колене. Правителството повишава публичния дълг, отделя разходи за непродуктивни дейности, няма инвестиции – и съществува риск да останем изключени от програмите за помощ е, в полза на МСП. А ако няма пазар за продукцията на тези предприятия, те няма да могат да наемат и допълнителни работници. В Италия две трети от предприятията, които имат нужда от кредит, получават отказ, макар че изпълняват съответните условия за искане на кредит. Какво може да се направи? Губим време. Необходимо е да има ясно съответствие между капитали и активи. И Европа следва да предприеме ефективни действия, за да се справи с конкретните проблеми на реалната економика. В Италия се прави много малко по този въпрос. Комисията, Европейската комисия си затваря очите, бяха дадени милиард евро почти за спечелването на електорат за фирми, които работят за правителството. Все още не можем да установим какви са реалните суми на кредитиране. не смятам, че се действа в правилната посока. Господин Огостен от е, Полския сенат. Добър ден. Дами и господа, като че ли в нашия дебат не цари оптимизъм, но не следва да забравяме, че Европейският съюз с економическия модел, с социалния си модел – е мечта за много страни по света. И в е, тези места, добре ние и да помислим докъде сме стигнали. Е, е, знаете, в Украина протестите на площада Майдан. Ние трябва да дадем някакъв отговор и на тези хора на тези, които гледат е, към Европа е, като е, едно място, където е добре да се живее. И ако помислим през какво е преминала Европа, ние минахме не само през економическа криза, но и през много други неща. И мисля, че тук ни липсва обсъждане на причините за кризата – Знаем, че финансовите пазари и пазарите като цяло бяха затруднени от това, че имаше много безконтролност. Но на финансовите пазари продължават да съществуват проблеми и доверието в економиката и банковия сектор е все още много крехко. Много е добре, че има Европейски банков надзорен орган, но това не е достатъчно. Според мен съвместно с щатите ние трябва да бъдем водещи в усилията за по-добър банков надзор, защото в противен случай всички наши усилия ще бъдат подкопани от спекулации от други области. Освен това, целият проблем с демографските, демографската картина, а също и суровините и техните цени, гаранциите за енергийните доставки. Много има какво да се прави по този въпрос. Чухме, че инвестициите в това отношение намаляват и ако нещо не се направи и то бързо, е, малкия растеж, на който сме свидетели днес, ще се превърне в стагнация и след това в спад. В Польша е, безспорно ще продължим с реформите, с едни е, непрекъснати реформи, за да можем да постигнем и съответните резултати. Също искам да кажа, че с оглед на дискусията, която провеждаме в момента, не следва да говорим без да осмисляме какви структурни реформи са необходими в обществото за въвеждане на някакъв елемент на справедливост в него. Растежа, развитието, те следва да вървят ръка за ръка с усилия и мерки в социалната сфера – не може само да се търсят економии там. Знаем, че има необходимост да се извършват спестявания в това отношение, но трябва да търсим възможности за създаване на публично-частни партньорства, за разработване на програми в подкрепа на заедостта за младите хора. Всичко това звучи съвсем очевидно и мисля, че е, е добре, че има малки и средни предприятия и е много важно да развиваме сътрудничество и подкрепа, не само социално сътрудничество, а да изградим и социални връзки. Господин Пауло Гирери от Италия. Благодаря. Мисля, че основната разлика между САЩ и Европа, ако се вгледаме в последните години, е, е в тенденцията на инвестициите. Ако вземем годината 2008, началото на кризата, в САЩ нивото на инвестиции е по-високо, отколкото в, докато, отколкото в Европейския съюз. Ние не успяваме и до сега да постигнем това ниво. Така че ако говорим за реална економика, е, как е, да насърчим инвестициите частни и е, обществени, това трябва да бъде приоритетен въпрос. Още повече, че трябва да насърчим търсенето и предлагането, което разбира се ще допринесе за економически растеж. Нуждаем са от такива мерки. Знаем, че инвестициите са сърцевината от пакта за растеж, сключен през юни 2012 година. Там се предвиждах като обещани над 120 милиарда евро, които да дадат ласък на нови инвестиции. И все пак това си остава само на книга. Несъмнено това, което прави Европейската инвестиционна банка е важно, но недостатъчно. Внесени са предложения за насърчаване на инвестициите. Ще предложа следното. Първо, изглежда изглежда, че европейския дебат забравя предложението да се предлагат така наречените проектни облигации, е, които да се пуснат на пазара, за да се инвестират крупни инфраструктурни проекти, е, транснационални мрежи. Знаем, че така може да се мобилизират много по-големи ресурси, отколкото с пилотните проекти, спонсорирани от Европейската комисия, както вече чухме. Знаем, че някои държави членки възразяват, особено донорите, кредиторите. Но нека да се опитаме да се върнем към това предложение, защото то може да бъде много важно, за да се върнем към економически растеж. Второ, Неодавна Европейската комисия и нейния президент Барозо говореше за създаване така нареченото мини златно правило т.е. да не се включва в бюджета онези разходи, които са за финансиране на проекти в рамките на кохезионната политика за трансевропейските мрежи и тяхното изграждане. Това може да се окаже много полезно на национално ниво, но а, до толкова, доколкото това мини златно правило не се прилага до момента и и е, когато се прави опит да се приложи, има сериозна съпротива и други пречки. Така че мисля, че тези две предложения заслужават да се обсъдат, за да се стимулира растежа. Председателят, благодаря много. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Благодаря, господин председател. Тук забелязваме срив на инвестициите и економиката. Говоря за Белгия. говорим за криза и все пак минат две неща, които трябва да преодолеем. Първо, дисциплината, която се свежда единствено до намаляване на разходите и второ, банковите институции вече не играят ролята на финансиращи економиката институции. Те действат само на финансовите пазари и всички знаем какво стана през 2008 година в резултат на това явление. Първо, самофинансирането би било чрез различни средства в рамките на банковата реформа и сега вече имаме Европейски банков съюз, да припомним на банките каква е историческата им роля да финансират економиката с спестяванията на граждани. Така по този начин да ограничат своите спекулации на финансовия пазар и да си припомнят, че основната им задача е да финансират реалната економика. Това ще ни даде възможност да предотвратим бъдещи кризи, да върнем банките към тяхната основна задача – финансиране, особено на малки и средни предприятия е, предприятия. Второ, да подобрим рамките на инвестиции. Много колеги е, говориха за смягчаване на финансовите последствия. Аз пък мисля, че за да защитим нашия м, економически модел, трябва да се защитим срещу а, другите страни извън Европейския съюз, които произвеждат при несоциални, антисоциални условия и внасят своята стока в Европа за сметка на нашите работодатели. И трето, един проект с тъй като имаме сериозни проблеми в енергетиката. В Белгия ежегодно е, из, в, инвестираме 20 милиарда в изкопаеми енергоисточници, но има други възможности за мобилност, за устойчиви енергоисточници. Ако инвестираме в тях тези пари, това ще даде възможност да направим една действаща економика в духа на европейските проекти за възстановяване. И кирия Каримаки от Финландики Вули. Благодаря, госпожа Каримаки от Финландия. Arvoisa puhemies, haluaisin kysyä Благодаря. Аз искам да подчертая ролята на зелената економика и нуждата от инвестиции. Говорим за енергийната ефективност, за възобновяемите енергийни източници. Трябва да работим върху тези въпроси. Така ще създадем зелена заетост и ще намалим европейската зависимост от твърдите горива и от е, енергийния внос от трети страни. Това би било добре за климатичните промени и за нашата енергийна политика. Говори се за бъдещето на Европа и говорим за това какво, как, е, какви стратегии да прилагаме. Важно е за националните парламенти да имат а, е, също възможност за влияние при взимането на решение, когато се говори по тези въпроси. Говорихме за причините на кризите. Финландия е една от страните, която успешно се справи с кризата. Въпросът е трябва всички да мислим за бъдещето на еврозоната и всички да прилагаме правилно едни и същи правила. Ние в Финландия също имаме проблеми с бедността и с безработицата и то в дългосрочна перспектива, но въпреки това а, смея да твърдя, че тенденцията е положителна. Много хора, повече хора, все повече хора излизат в пенсия. Това е също един допълнителен проблем. Проблем, който налага реформиране на публичния сектор ние прилагаме вече тази реформа. Всеки трябва да поеме своята отговорност за прилагането на тези реформи. Е, то лого ехи о кирус Кариело, а подин... А сега господин Кариело от Италианския парламент. Благодаря. Днеска Говорим за метода на Камшика и Моркова. Опитваме се по принцип така да, да третираме животни, но държавите членки не обичат да бъдат сравнявани и третирани като животни. На 22 ноември Оли Рен каза за Италия, че италианският дълг не се вписва в правилата, поставени от Европейския съюз и вероятно трябва да се приложи златното правило. Ако споразуменията не се спазват, то ще има наказание за тази страна. Това означава, че държавите членки всъщност наистина биват третирани като животни с къмшик и морков. Така могат да се тренират, дресират животни, но не и държави членки. Нека видим как се правят инвестиции в държавите членки. Италия много се старае да спазва правилата. Смятаме, че някои изисквания трябва да се променят, за да не се злоупотребява с тези изисквания от страна на някои комисари, като Оли Рен. Трябва да се улесни инвестирането в реалната економика. Последният оратор от, Швеция парлам... от шведския парламент. Благодаря, господин председател. Но не говорим за причините на, от, на кризата и за това защо кризата така се е разразила. Установяваме, че апетитът към кредити не намалява. Въпросът е обаче, че достоверността на, економическата, на, на европейската економика е намаляла. Но Европа има бъдеще страните в Европа се възстановяват постепенно, економиката също. И всички страни имат шанс за растеж в рамките на Европейския съюз. И аз смятам, че не бива да се крием зад шапката на Европейския съюз. С други думи, не бива бюрокрацията да се разраства и това да пречи на растежа в държавите членки. Трябва да имаме възможност за иновации, за инвестиции, защото заетостта и работните места се създават от хората, от предприятията, а не от политиката. С други думи, трябва ни повече свобода и повече предприемачество за увеличаване на заетостта и поддържане на конкурентоспособността. Само така може да стимулираме инвестициите. Тоест, акцента трябва да пада върху реформите и върху поощряване на предприемачеството във всички страни. Благодаря. Господин Шиклуна, ще отговори на вашите въпроси. Well, there are various points. Um... Няколко въпроса бяха поставени. Един от въпросите се отнасяше за пазарните пропуски, т.е. банките поради редицата е, правила, и които им се наложите, често не мо, няма да могат да ми да, а, е, изпълнят а, е, изискванията по отношение на капитала, а, които им се поставят. Има обаче различни възможности за предоставяне на заеми, за инвестиции, за иновации за малки и средни предприятия. Така че Европейския съюз трябва да поеме известни гаранции. Това е част от задачите на ЕИБА, а именно връзката между държавите, членки, малките и средни предприятия и гаранции, въпреки че рисковете на това ниво е, не съществуват в Европа. В този смисъл поне банката в настоящата настоящата ситуация не вижда подобни рискове. Казаха се някои неща относно проектните облигации или проектните бонове. Европейския парламент работи много по този въпрос и аз като бивш негов депутат знам колко разочаровани бяхме от липсата на напредък по този въпрос. Както и е, италиански колега го каза, така нареченото мини златно правило. Да, вярвахме в него, защото то почива на принцип, който не независимо от необходимите ограничения в разходите, определени области се, се, запазват и се създават възможности за инвестиция. Така че да не изхвърляме и бебето с мръсната вода. Държавите, членки в, и правителствата в много случаи за да ограничат разходите, правят съкръщения, но по този начин ограничават и възможността за растеж, което обрича държавите на слаб растеж и съответно ниска заетост, ниски нива на заетост. За сега ще спра до тук, господин председател. Е, в заключение, ако ме питате, смятам, че имаме още работа. Не е достатъчно да седим и да гледаме как расте безработицата тя се е стабилизирала, но на неприемливо високи нива. И ние и на национално, и на европейско ниво трябва да сторим необходимото. Аз не съм пред ръководител, не съм президент на банката, аз съм председател на фонда, на борда на управителите, но мисля, че трябва да действаме не просто да седим с кръстени ръце и да чакаме какво ще се случи. Председателят, благодаря много, господин господин Шиклуна. Сега обедна почивка на първия етаж ще има обяд, бюфет на крака в 15 часа продължава.